Първо, нека ви уведомя, че господин Кручета, който е бивш член на Европейския парламент, е подал молба към председателя на парламента да защитим неговия парламентарен имунитет в рамките на досъдебно производство на съда в Палермо. Съгласно нашия правилник, неговото искане е предадено на Комисията по правни въпроси в парламента.